прехвърлен на Общия съд на Европейския съюз на компетентността да разглежда като първа инстанция споровете между Съюза и неговите служители. Отново, Мади, давам ви думата. Благодаря. Това не е първият път, с който се занимаваме с Съда на Европейския съюз. Както знаете, от доста години съдът и в частност първоинстанционният съд се намира в тежко положение поради увеличаващия се брой спорове. Броят на споровете от 398 през 2010 година нарасна на над 900, на 912 по-точно. Е, това прави невъзможно е, решаването на споровете в разумен е, срок. 27 милиона евро е стойността на закъсненията. За това гласувахме на 28 октомври 2015 година за предложението на съвета с цел увеличаване на броя на съдиите в първоинстанционния съд. Сега вече ще има по двама съдии от държава членка. Ще се премахне специализираният съд за публичната служба и неговата компетентност ще бъде прехвърлена към стария първоинстанционен съд. Тоест, сега ние сме на втори етап изпълнение на решението си. Съдиите от съда на публичната служба ще преминат към а, първоинстанционния съд на Европейския съюз а, и съответно всички спорове ще бъдат прехвърлени по същия начин. В парламента ние се стремихме при това прехвърляне да гарантираме единство, както и правна сигурност за висящите а, пред актуалния съд за публичната служба дела. Всъщност, те ще продължат да се гледат по досегашния ред. Можем само да се надяваме, че тази реорганизация ще повиши и ефикасността и качеството в работата и в решенията на съдиите. Бихме желали не само да гарантираме по-бързо правосъдие за нашите граждани, но и много качествено правосъдие. За това е полезно да припомним, че настояваме че за да бъдат а, е, повече дела решавани качествено. Те трябва да се гледат от съдебни състави, които са тристранни, а, е, които не са тристранни, а са пет е, членни. За това и трябва да се предвиди създаването на специализирани състави. Европейският парламент следи и за това да има повече равенство в представителството на двата пола сред съдиите. Припомняме това си искане. Ще бъда искрена, господин председател. Нашето решение не е най-доброто. Изразявам съжаление, че държавите членки не са умяха да се споразумеят за системата на ротация и за това да не се увеличава толкова много броят на съдиите. Но е, все пак е, трябва да поемем своята отговорност на този етап. Европейското правосъдие е затруднено, трябва да го защитим и да му дадем възможност е, да функционира правилно. Става дума за нашето съдебно пространство, неразделна част от една демокрация. Благодаря, госпожо Делво трябва да дам думата на господин комисаря Аврамополос. Добър ден, господин комисар, добре дошли. Докато изчакваме комисарят да заеме мястото си, ще изслушаме госпожа Хубнер от Комисията по конституционни въпроси. Благодаря, господин председател. Ще, след влизането в сила на а, договора би трябвало да се приеме този документ съобразно обикновената процедура. От, така отговаряме на изискванията за ефективност на общия съд и отиваме и по-нататъка, именно укрепване на европейската съдебна система по един много стабилен начин. Вярвам, че приемането на този документ ще облегчи процесуалните стъпки и ще преодолее риска Европейският съюз да бъде в нарушение на член 47 от Хартата на основните права и да се произнася в разумен срок. Освен това, Предвид юрисдикцията, съдът ще отговаря за тълкуването на съдебните решения при обжалване. Това ще опрости структурата на Европейския съюз, ще гарантира ефективност, ще насърчи приемствеността. Така че е изключително важно Европейският парламент да подкрепи настоящото предложение, за да може Европейската съдебна система да бъде много по-ефективна. Благодаря. E Благодаря на госпожа Хубнер. Сега давам думата на комисаря Врамополус. Ще почакаме една минута, докато комисарят влезе в залата. il commissario chiede di poter intervenire tra... Господин комисарят иска да говори малко по-късно, за това ще започнем с разискванията. Ще дам думата на господин Сивка от името на НП. Имате две минути на разположение. Шановни пани комисажу, колежанки и колеги. Господин комисар, колеги, Приключваме и втората фаза на реформата на съдебната система на Европейския съюз. Тази нужда е политическа. Започнахме реформите миналата година. Сега се сблъскваме с последиците от нашата дейност. Трябва да продължим, за да бъдем последователни в реформата седемте съдии, които ще работят в общия съд, няма да бъдат нови, те ще бъдат от общия съд и общия съдебен състав, така че няма да има допълнителни разходи. До сега съдиите на публичната служба са работили върху дела, свързани с служители но тези съди често пъти се оказваха без е, достатъчно дела. Сега втората фаза на реформата, която а, въвеждаме в момента, е, ще даде възможност е, публичните служители да се обръщат към общия съд. А съдиите, които още не са а, нямат достатъчно дела, свързани с а, публични служители, ще получават а, и допълнителни дела. Тази реформа стана нужна, за да се повиши качеството на правораздаването на европейско ниво. Не бива да забравяме, че съдебната система е много важна. Тази реформа ще бъде оценявана и от а, други а, места, наши, от наши опоненти. И а, всички ще бъдат а, принудени, а, ще бъде необходимо да се направи оценка на работата на Общия съд. Тогава ще разберем дали сме поступили правилно или не. Аз смятам, че сме поступили правилно. Благодаря. Сега от името на социалистите Госпожа Регнер, благодаря господин председател, уважаеми господин комисар. При тази реформа става дума безспорно за една по-скоро техническа реформа. Това е четвъртата реформа на съда и е, всъщност е, оценка на въздействието по доклада Мариньо. Става дума за увеличаване на съдиите от 28 до 56, така че всяка държава членка може да номинира двама съдии. Увеличаването на броя на съдиите стана при условие, че ще бъде закрит съда на публичната служба и е, делата на този съд ще бъдат прехвърлени към е, Европейския съд. Ясни са е, правилата, отпадат разпоредбите на, за специализирани съдилища, защото не съществуват такива съдилища в момента. Става дума за промяна в организацията на съда и тази промяна може само да бъде приветствана. И освен това искам да посоча нещо, което е много важно за мен Докладът на госпожа Дълба посочва и нещо друго, че трябва да има балансиран състав между мъже и жени, също и в е, съдийския състав. И искам да посоча, че в доклада Мариньо това беше поставено като условие. Ние апелирахме към съвета да има балансиран състав на съдиите, когато се извършват техните назначения. Още веднъж искам да посоча, че това на национално равнище това функционира много добре, има добър баланс е, и аз желая това да се повтори на европейско равнище. Колегата Джамбаски от е, групата ЕКР. Една минута. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин комисар, напълно съм съгласен с необходимостта от реформа на Съда на Европейските общности. Това е един изключително важен въпрос и беше крайно време да има такъв доклад от много време насам наблюдаваме нуждата от намиране на цялостен компромис от всички политически групи във всички държави членки по темата. въпреки това не трябва да пренебрегваме факта че този компромис ще бъде постигнат с увеличаване броя на съдиите едно изключително трудно решение което е било плод на много дълги разговори. бих искал да подчертая че тази съществена промяна ще доведе до увеличаване на структурните разходи в сектора с още поне двадесет милиона които все пак е ясно че ще бъдат платени от джоба на европейските данъкоплатци. още повече няма достатъчно доказателства убедителни доказателства които да обосновават и да оправдаят безусловно това решение. когато става дума за тази тема трябва да вземем под внимание и приложното поле и разходите и евентуалните последици от това решение. благодаря ви за вниманието.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 нещо се роди изкривено, няма да се изправи с времето. Същото се, се отнася и за реформата на съда. Всички статически данни, свързани с висящите дела бяха непозрачни от самото начало. Също така имаше целенасочени усилия от страна на съда да възпрепятства Европейския парламент до достъпа до адекватна информация. Всъщност те направиха всичко възможно да възпрепятстват членове на Европейския парламент да гласуват по съвест. Даваме си сметка, че при по-добре функциониращ и по-ефикасен съд, това не само ще е свързано с по-малко разходи, но ще води и до по-добро правосъдие. Но днешната инициатива, която разгледаме, няма да доведе до тази промяна. Предложението на съда което беше прието от парламента, се основава на една огромна цена, защото на практика бяха разрешени всички висящи дела и няма подобно забавене в съдопроизводството в момента. В момента голяма част от съдийския състав е недостатъчно заед и делата не са достатъчно за да разпределят между всички съдии, които вече работят, без въобще да споменаваме тези, които те първо ще бъдат назначени. Броят на делата, внесени изправени пред съда наскоро значително намалява в сравнение с, до, с броят на делата, по които са взети решения за същия този период. А що се отнася до съда на публичната служба, той имаше много добра репутация, славаше се с, с качеството на своите решения и с а, добрата си ефективност. Сега този съд ще бъде а, закрит и ще а, реформата, която се предвижда, ще бъде, доведе не само до влушаване на качеството на съдопроизводството, но и до по-високи разходи. И това е едно от ужасяващите последици на много зле започната реформа реформа, която ще доведе само до все по- и по-лоши резултати и това се повтаря непрестанно в а, Европейския съюз. Коя халта от името на зелените? когато има спорове между служители на Европейския съюз, това е важна част от съдебната система на Европейския съюз. И за това а, ние в Европейския парламент а, вземаме а, решения. А, те се подлагат на критика. А, тази реформа е подкрепена от а, Европейския парламент и другите а, органи. Това трябва да направят и държавите членки. А, Комисията и съветът направиха общо изявление, в което се казва, че за да се постигне паритет между мъже и жени, държавите членки трябва да номинират повече жени съдии, които да бъдат членове на общия съд. Аз съм убедена, че има достатъчно талантливи мъже и жени. Надявам се, че парламентът ще припомни на съвета това обещание, което не е изпълнено за общото бъдеще. Сега давам думата на госпожа Ферара за една минута от името на EFDD. Благодаря, господин председател. Наистина за енти път водим тази дискусия. Как следва да се организира съда? Всъщност взе се решение за отвояване на състава на съда от 28 на 56 съдии. Парламентът в момента желая да гласува за закриване на съда на публичната служба. Дали това е законосообразно, в това се съмняват юристите, а и самите съдии, които работят в съда. Това е не само разхищение на публични средства, това означава, че ще трябва да се приемат и отрицателните последици. В крайна сметка трябва да се проведе дискусия доколко компетенциите за създаване на съдилища са свързани с компетенции за закриване на съдилища. Всъщност трябва да се стигне до реформа на основните договори. Господин Майер от. Благодаря, господин председател. Съдилищата, както знаем всички, в парламентарните демокрации са в сърцето на първораздаването и представляват деликатна материя, особено когато говорим за техния състав или когато политиката се намеси. За нас е ясно също така, че а, онези, които са субекти на правораздаването, имат право да се вземат а, бързи решения. А, от а, практиката а, знам, че а, работата на съдилищата се е увеличила многократно, а, така че а, има смисъл да се разшири състава. Онова, което а, ме смущава обаче е а, че бяха поискани 12 допълнителни съди, а по, съдилищата получават 28. Какво ще стане сега с допълнителните 16 съдии? Как, с какво ще бъдат заети те? А, а ние ще плащаме за тях. А, за мен е важно също така каква е компетентността и какъв е подборът на съдиите. Не бива подборът да бъде политически. Благодаря. Господин... Естераш Парагут, не виждам. Колегата? Тогава преминаваме към следващия оратор, господин Коферати, за минута и половина. Господин комисар, преди няколко месеца, по време на разискването за отвояване на съдийския състав, аз взех думата – Други колеги също говориха по тази тема. Тази разпоредба всъщност нямаше правно основание и нямаше никакво обективно основание за това. Всъщност се създава една структура, която е, се създава решение за е, закриване на структура, която е от полза на Европейския съюз. мисля, че трябва да имаме по-ясни структури и днес трябва да бъде гарантирано съдът на публичната служба да получи важни правомощия, а не тези правомощия да бъдат е, закривани. Това е важно за нас. А що се отнася до признаването на ролята на жените като съди, т.е. Е, балансиран състав по пол, равни шансове. Мисля, че тук добрите намерения не са достатъчни. Необходими са задължения, т.е. да бъдат въведени задължения. Ние говорим непрекъснато за присъствието на жените, за участието им в трудовия живот, обаче всъщност не можем да решим нищо на практика. Темата трябва да бъде изпълнена с конкретно съдържание. Ако не, тогава ние ще загубим доверието сред европейските граждани. Необходими са квоти, да, обаче това трябва да намери отражение през поредбите. Господин Уездовски за една минута. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, прехвърлянето на съда на публичната служба към общия съд и премахването на това специализирано съдилище е част от предвидната реформа. Но дебата до момента показва, че трябва да преразгледаме методологията на прилагане на тази реформа. Бяха спомената редица доводи, подкрепа на критиките към реформата като цяло. Самите съдии също изразиха своите съмнения. Спомена се нееднократно и цената на тази реформа. И накрая не бива да забравяме, че реформата би следвало да се впише в по-общия дебат за е, ефективността на Съда на Европейския съюз, до каква степен той е на разположение и до каква степен съдебната му практика е с очакваното високо качество. Ето защо аз ви предлагам да обмислим още веднъж реформата като цяло, преди да решим как ще гласуваме. Темата е прекалено важна и прекалено чувствителна, за да вземем прибързано решение по нея. А, също така е важно да постигнем споразумение за всички политически групи, преди да можем да излезем с решение. Господин Бутун, не една минута. Monsieur le Président, chers collègues, Господин председател, ние вече сме в четвъртата реформа на съда и също така премахването на съда на публичната служба. И това е свързано с увеличаването на броя на съдиите си стана по много скандален начин. Става дума за 257 този член, който не дава възможност да бъде закрит този съд. Никакъв анализ на въздействието, никакъв анализ на последиците при закриване на тази тази юрисдикция. Това искам да припомня на Европейската комисия. Европейския съюз не може да бъде безполезен по отношение на данакоплаците и е, ние познаваме е, каква е ролята на този съд за европейските граждани и е, да се по, продължава по този начин означава, че всъщност е, всеки ден нашите граждани откриват всеки ден истинското лице на Европейския съюз. Искам да ви припомня, че е, това наистина ще бъде много е, болезнено за вас, когато бъде изпълнена ролята на европейските граждани. Господин Пошписил за минута и половина. Пане я съм на Благодаря, господин председател. Миналата есен, когато обсъждахме тази реформа на Съда на Европейския съюз, казах съвсем ясно, че няма никакъв смисъл да се отвоява броя на съдиите. Това е политическо решение и аз гласувах против. Вярно е, че дневният ред става все по-наситен за съдиите, но недостатъчно за да а, бъде. А, Uh, ясно, че трябва да се удвои броят на съдиите. В Чешката република се, сме на мнение, че може да има малко повече съди, но не двойно повече. Мисля, че е логично обаче да се завърши реформата а, с а, разпускането на съда на публичната служба, на съдиите към общия съд. Това е повече от а, един опит да се намери достатъчно работа на съдиите, а, но все пак а, смятам, че е лоша идея да се отвои броят на съдиите, защото няма да има достатъчно а, работа за тях. А, те се заплащат със средства на дънакоплаците. Да Бих подкрепил прехвърлянето на съда на публичната служба към общия съд. Но смятам, че за съжаление цялата тази реформа е политическа и не отговаря на здравия разум. Благодаря. Сега преминавам към процедурата на спонтанни изказвания и давам думата на колегата Негреско. Благодаря ви, господин председател. Доверието в следната система е обществено значение за Европейския съюз. Затова аз отхвърлям довода, свързан с увеличаването на разходите. Разходите не са проблема. Проблем е начинът по който функционира Съден Европейския съюз. С реформите се подобрява положението. Трябва също така да споменам, че този регламент е резултат от междуинституционален диалог и ще подобри ефикасността на съдопроизводството. Не, но не може да се ограничим само с промяна в правилника за дейността на общия съд. Би трябвало да се ам, прехвърли към по-големи състави, по-голям брой дела в случай на нужда. Може би в това отношение трябва да обмислим възможността за да се промени практиката и процедурите, които се прилагат за разпределение на делата. И накрая трябва да се придържаме към графика, предвиден от Европейския парламент, защото това ще допринесе за по-доброто функциониране на Европейския съюз. Господин Мариес. Господин председател, става дума за прехвърляне на правомощия на Съда на публичната служба върху Общия съд. Те ще имат 56 съдии, имам предвид държавите членки, така че всяка държава членка може да номинира двама съдии. Но важно е закриването на съда на публичната служба – всъщност е, в миналото от 40 броят на съдиите се увеличи на 47 и сега 7 съдии ще отидат да работят в е, съда, в общия съд. Преди, предвид факта, че между 2000 и 2010 година 65% от е, делата са прехвърлени допълнително към Общия съд, е необходимо да се увеличи броят на съдиите на 56 двама от държава членка, за да могат те да се справят с тази отвоена като обем работа. Господин Ковчич. Доследност у ефективност и съдебна защита на гражданите, както и последователност. Всичко това не беше споменато в доклада. Аз имам някои задръжки. Не съм сигурен, че тази реформа ще доведе до желания от нас резултат. Не съм сигурен, че навсякъде ще бъде прията ентусиазирано. Този дебат всъщност показва, че има сериозни проблеми, които трябва да бъдат а, обсъдени аз подкрепям реформата, но смятам, че трябва да се въведе постепенно. Ако не направим това, можем да се окажем в ситуация, в която този доклад ще бъде много остро критикуван. Аз съм за реформата още веднъж и за постепенното прилагане на трансформацията на съдебната система. Ако приемем, че всяка държава ще е, номинира двама съди и трябва да има равен брой мъже и жени. Това е краят на процедурата по спонтанни изказвания и благодаря на комисаря Върмопол, ще проследи цялата дискусия. Комисията няма да направи изявление по време на този дебат. Така че давам думата отново на докладчика госпожа Делво. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че в това разискване беше казано всичко. Позициите не са променени. Аз бих искала да приключа, като кажа, че е, всички съдилища, но най-вече Европейския съд, е, мисля, че са добре организирани, могат сами да се организират в е, служба на правосъдието в Европейския съюз. Искам да припомня още веднъж на държавите членки, че трябва да внимават, когато номинират съдии, да има равенство между половете. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря, госпожо Дълбо.